Имам няколко съобщения, които искам да направя. Ще ги прочета на чешки. Ознамуй вам, че výbor про правни záležitosti на... Комисията по правата на човека на 18 октомври след точка 3 линея, по точка 3 от алинея 3 от правилника за работата провери мандата на господин Золтан. трябва да потвърдим този мандат. Има ли възражен? Няма. В такъв случай мандата е потвърден. Протокола от днешното заседание, както обикновено, ще, бъде предста... ще ви бъде представен и ще бъде прият в началото на следващото пленарно заседание. Ако до тогава не постъпят възражения, протокола ще бъде съответно прият и ще бъде предоставен на съответните органи. С това прекъсвам заседанието. Това е края на днешното заседание. Желая ви безпроблемно и безопасно пътуване до дома.